Протоколът на това заседание ще бъде представен за одобрение в началото на следващото заседание. Ако няма възражения, решенията взети днес ще бъдат представени веднага на съответните власти. Прекъсвам заседанието. Благодаря ви за съдействието и бон апети!